е декларация, че няма други функции, които да противоречат с дейността и като депутат в Европейския парламент. И сега въпроса за липсата на съвместимост между зарядните устройства за мобилни телефона. Господин Капато, докладчика. Благодаря, госпожо председател. Става дума за нещо съвсем очевидно. Над 500 милиона са действащите мобилни телефони в Европа, 30 са различните зарядни устройства за тях. Като за този факт не съществува никакво техническо основание. Това е просто от една страна източник на нечестна спекулация от страна на производителите, от друга очевидно е фактор, който вреди на околната среда. И то заради тази клопка, от която страдат потребителите, стотици хиляди а, са зарядните, които трябва да се изхвърлят ежегодно, защото всеки, който си купи нов телефон, трябва да изхвърли старото си зарядно. Комисарият отговори на нашият въпрос, а ние питахме какви са усилията към стандартизация на зарядните устройства. За това целта ни днес е да попитаме комисаря докъде се стигна в това отношение. Една от възможните линии на действие е саморегулацията от страна на производителите, които съответно да се договорят по стандарт, който да прекрати тази а, ужасно смешна, но ужасно вредна ситуация. Господин комисар Ферхойген, веднага ще заявя, че всяка гаранция от страна на производителя за саморегулация, трябва да се подкрепи с регулация от наша страна, в случай, че саморегулацията се окаже недостатъчна. Тя не бива да се отнася само до зарядните устройства за мобилните телефони, а и за други цифрови устройства, където съществува същия проблем. Така Европа би могла да наложи общи стандарти. Приключвам, госпожо председател, който, който стандарт да се превърне в световен стандарт и да е полезен за потребителите. Давам думата на комисаря. Госпожо председател, госпожи и господа е, депутати, е, радвам се, че мога да докладвам, че постигаме напредък е, към хармонизиране на зарядните устройства за мобилни телефони в Европа. Но благодаря най-напред на господин Капато и на господин Мандел за огромната привързаност към намирането на решение на този ежедневен наистина проблем за милиони граждани на Европа. Аз и цяло споделям вашето становище. Необходимо е да сложим край на това огромно многообразие е, зарядни устройства, трябва да е, се изработи стандартен е, модел, имайки предвид, че стотици, хиляди, ако не и милиони такива устройства се изхвърлят и по този начин допринасят към замърсяването на околната среда. Дори един и същ производител понякога налага различни зарядни устройства е, за различните си модели мобилни телефони. Но, разбира се, трябва да се има предвид, че е, зареждането с електричество на един мобилен е, телефон е доста сложен технически въпрос. и използването на неподходящо зарядно устройство е, би могло да доведе до опасни злополуки за потребителя. Сега обаче тези технически проблеми са преодолени и аз предприемам мерки, опитвайки се да убедя производителите да се споразумеят за стандартен модел зарядно устройство. А ние, европейските институции, трябва да следим развитието на, на този процес и в никакъв случай да не изключваме възможността да се намесим с нормативни актове. На последния конгрес на доставчиците на мрежови услуги в Барселона успяхме да ги принудим да поемат ангажимент до 2012 година повечето мобилни телефони да могат да работят с стандартен, еднообразен, стандартно еднообразно зарядно устройство. Това обаче не е достатъчно. Комисията се стреми към пълна хармонизация възоснова на единен стандарт и задължителни условия, които да се спазват от производителите. Комисията до края на април ще излезе е, с меморандум с обвързваща сила, който да бъде подписан от е, големите производители на е, мобилни телефони, като съгласно този меморандум те ще поемат ангажимент да изработят стандартно устройство. За сега Европейската комисия няма да излиза с законодателно предложение, изчаквайки е, производителите да се саморегулират. Що се отнася до цифровите фотоапарати и е, възпроизвеждащи музика устройства, очакваме да се случи същото и ако не се получи, наистина сме готови да предприемем законодателни стъпки. Комисията отдава голямо значение на подкрепата, която получава от Европейския парламент. В това отношение благодаря. Сега ще изслушаме, казва председателката, представителите на групите от НЕП най-напред, господин Рюбик, две минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар Ферхойген, госпожи и господа. Днес можем да отбележим Европейския ден на мобилните телефони, понеже е, е съгласуван между съвета и комисията и втория регламент за роуминговите такси. Всичко това ще доведе до намаляване на разходите за потребителите, толкова по-добре предвид економическата рецесия. Предстои ни и е, значителен напредък към е, единното зарядно устройство, което е особено важно за гражданите на Европа. Разбира се, зарядните е, устройства трябва да бъдат етикетирани и за енергийна ефективност, точно както е, домашните хладилници, е, например. Освен това, трябва да е заложено автоматично изключване и това техническо изискване трябва да се предвиди от закона е, е, тоест, след като е, батерията на мобилния телефон бъде заредена, до край зарядното устройство да изключва подаването на електричество автоматично. В този процес трябва да се включат и стандартизационните органи. И наистина, както е, посочи господин комисарят, е, до април би следвал да се опитаме да постигнем е, решение по линия на саморегулирането на отрасъла, ако не успеем да тръгнем към нормативно уреждане. Разбира се, проблемът е комплициран. Технически, техническите стандарти, разбира се, могат да го преодолеят. Самите куплунги по физическите си параметри се различават. Проблемът също така не е просто европейски, то е световен проблем и вероятно ИСО, Международната стандартизационна организация, би могла да бъде въвлечена в този процес. Благодаря. От името на социалистите, госпожа Тика, от 3 минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Въпросът, с който се занимаваме днес, наистина засяга голям брой потребители от Европейския съюз. През 2009 година е година на творчеството и новаторството. И ако бъде подписан протоколът за доброволно съгласие или този меморандум, който се готви, ако бъде подписан от производителите на мобилни устройства, наистина ще направим крачка напред към хармонизацията. Преди всичко обаче, според мен, са необходими общи технически стандарти. Важно е европейските организации, които се занимават с стандартизация, да бъдат въвлечени в този процес, така че най-новите постижения на изследванията в тази област да стигнат до пазар. Освен това е необходимо да се води просветна кампания сред потребителите. Не е достатъчно мобилните устройства просто да бъдат етикетирани за енергийна ефективност – Необходимо е, е също така е, потребителят е, да бъде добре осведомен и що се отнася до видовете зарядни устройства. 2012 е вече близо и при това, ако производителите вложат средства в разработката на нов тип зарядно устройство, срокът който е определен, би могъл да, да бъде и спазен. Е, бих е, искала също така да посоча, че на пазара е, вече има някои зарядни устройства – които дават възможност за едновременно зареждане на два или три мобилни телефона, независимо от това, че тези устройства могат да бъдат на различни производители. Ето защо е необходимо да вложим още повече средства и усилия в научно-изследователската работа, която би могла да даде много положителни резултати, особено в е, областта на съобщителните и информационните технологии. Седмата рамкова програма за е, научни изследвания на Европейския съюз предвижда сериозни суми е, за такива изследвания, но <clears throat> при все това мисля, недостатъчно е инвестирано в тази област и меморандумът, който предстои да бъде подписан от производителите, ще бъде една важна крачка напред. Алде, господин Мандерс, 3 минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. И понеже тук става въпрос за нещо съществено за потребителите и доколкото се готвим да предложим решение, бихме могли е, да се чувстваме особено удовлетворени от постигнатия напредък. В рамките на вътрешния пазар е ясно от друга страна, че следва да се въздържаме от прекомерна намеса че, но пък от друга страна потребителят трябва да има избор. И ако потребителят няма избор, това определено опоручава принципите на пазара и затруднява допълнително потребителите. Изследванията сочат, че всяка година европейският потребител харчи към 300 милиона евро, за да се снабди с нови зарядни устройства за съответните мобилни телефони. Всичко това има своя екологичен ефект, е, има своя енергиен е, ефект. И огромни средства се прахосват за производството на нови и нови устройства. Господин Капато и аз вече в продължение на години водим кампания за стандартизирането на тези устройства и можем е, да поздравим господин комисаря, че полага необходимите усилия, установявайки контакт с производителите и в същото време трябва да е ясно, че ако не бъде намерено решение от производителите, Европа трябва да се намеси. За сега, естествено, би трябвало да вървим по пътя на стимулите и мисля, че подходът избран от комисията е съвсем отдачен преди 35 години не можех да заповядам на жена ми да се омъжи за мен помолих я и със съответните стимули, разбира се, и а, мисля, че това е начинът въобще човек да подхожда към проблемите в живота. Трябва да бъде приканен отрасълът да се саморегулира в това отношение. И съответно мисля, че възприятото решение е отлично и а, наистина ще бъде голям успех, а, ако а, зарядите устройства бъдат стандартизирани, но не бива да спираме до тук. Подобен подход трябва да се възприеме и по отношение на другите електрически устройства. Знаете, когато човек пътува, ползва различни устройства, които са в режим на готовност, е, и това харчи електричество. Ако пък човек си е забравил зарядното устройство, трябва да се помоли на някого да му услужи. И какви ли не затруднения се пораждат, пък и да не говорим за економически ефект от е, тази неуредица. Тъй, че е, приканвам ви да упорствате, господин комисар. Поздравявам ви за избрания подход. Не виждаме госпожа Ниблер, казва председателката, така че ще преминем към спонтанните изказвания. Господин Рюбик би искал да добави нещо към изказването си. Благодаря, госпожо председател. Имам въпрос към господин Ферхойген. Е, известен е, е интерфейсът USB е, 2, универсална успоредна шина, която може да бъде използвана за предаване на данни и електричество. Не би ли могло да се направи нещо по линия на този стандарт? Комисарят Ферхойген. А, с, а, мисля, че а, решението не е толкова сложно за производителите, понеже стандартът USB 2 е вече на лице и експертите ме осведомяват, а, че а, тази електрическа шина би могла да се използва лесно за всякакви приложения. Може би не за зареждане на персонални компютри, но за ръчните телефонни и прочие устройства сигурно би било възможно. Така отговарям, мисля и на госпожа Тикао. Стандартът, за който тя настоява, вече е на лице. И още повече, госпожо Тикао, много се работи по настоящем за енергийната ефективност на мобилните устройства и съответно екологичния им ефект. Ще се занимаем с този въпрос не по-късно от момента, когато ще трябва да се въвежда директивата за изделията, потребяващи електроенергия. И най-сетне, господин Рюбик, е, вашата идея за автоматично изключване на захранването е много добра идея, не само за зарядните устройства, за, за най-различни е, електроуреди. Комисията се занимава и с този въпрос и ще ви осведоми съответно. Благодаря, господин комисар. Казва председателката. Преминаваме на следващата е, точка. Препоръка е, за второ четене е, на доклада на докладчета Сара Лътфорд, е, общи консулски инструкции във връзка с биометрията.